Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Бих искал да започнем нашето заседание, понеделнишкото заседание на Комисията по външни работи. Нека първо приемем дневния ред, така както вече е предложен. Не виждам да има възражения или някакви предложения, следователно дневният ред е прият. Втора точка – съобщение на председателя. Когато дойде председателя прок, сигурно ще ни направи тези съобщения. Трета точка – одобрение на протокола от заседанията от 29 юни, 15 юли, 31 август, 14-15 септември – отново не виждам коментари. В такъв случай протоколите се одобряват. И така стигаме до четвърта точка изпълнение и преглед на стратегията на Европейския съюз за Средна Азия. Нашият докладчик е колегата от Зелените Тамаш Мешерич. Той е тук в залата. Докладчиците в сянка са също тук. Становището в 9 се подготвя от господин Джорджи Шоплин от НП в Инта от Давид Борели и в ФЕМ от Джули Гърлинг. Крайният срок за изменения е 17 ноември 2015 година 18 часа. Първо сме предвидели разглеждане на доклада и също така представяне на първите констатации за региона. Ние сме поканили и външни е, експерти, така както бяхме решили да го направим. Искам да им кажа добре дошли, те са тук в залата. Те са от Девко и ще представят препоръките за тази стратегия. Искам да поздравя и Михал Романовски от германския план Маршал. Той също е подготвил информация за стратегията на ЕС в Централна Азия. Ще ви напомня, че това е точка свързана с предходна работа на Комисията по външни работи. Ние говорихме по тази стратегия на 1 юни в присъствието на латвийския председател от ЕС. Е Ще дам думата на Томаш Мешерич, който е докладчика. Той ще ни представи основното в доклада. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратък. Според мен, размяната на мнения с експертите ще бъде далеч по-интересна на колегите, но първо нека благодаря на секретарията и на колегите в групата, които наистина ми помогнаха при съставянето на текста. Ако има неясноти, то поемам изцяло личната отговорност за тях. Така или иначе, размяната на мнения винаги е добре дошла. На второ място, благодаря за възможността, която имах да посетя региона. Това посещение беше много полезно. Благодаря на госпожа Буда. Направихме и проведохме редица срещи с представители на правителствата. Направихме съответните изложения. Иначе, какво се казва в този доклад по собствена инициатива? Стратегията днес за Централна Азия беше изготвена през януари 2013 година, последва доклада за напредъка по стратегията. Ние стъпваме основно върху този доклад, като не разглеждаме абсолютно всички останали важни въпроси, свързани с Централна Азия. Месец март също не е разгледан в доклада, тъй като всеки проект от доклад е ограничен като обем. Аз съм готов да обсъдя измененията, предложени от колегите. Надявам се, че ще имаме е, плодотворен обмен на мнения и по измененията. Бих искал да подчертая три констатации от доклада. На първо място най-важното послание от моя гледна точка. Приветстваме основаването на отношенията на ЕС с региона на изпълнението на определени условия. Имайте предвид, че това е регион, който е сформиран като регион най-вече поради исторически обстоятелства от началото на 20 век. Това са и държави от постсъветската епоха, но между тях има големи разлики економически, социално и политически. Ето защо според нас би трябвало да се приложи диференциран подход, основан на условия. Не трябва да се мисли за някаква обхватна цялостна стратегия, по-скоро разработване на проекти с отделните партньори. По този начин сътрудничеството с региона ще доведе до по-добри резултати. Например, е, правоприлагането трудно проработва чрез изцяло регионални инициативи. Даваме си сметка, че регионът е стратегически важен – Нещата много са се променили от 2007 година до сега. 2007 година Афганистан беше доминантен в региона, докато сега има нови предизвикателства. Очакваме, разбира се, изменения от колегите, тъй като тази идея не е достатъчно подчертана от наша страна. На трето място, основният проблем в този регион е, че има едно непрекъснато отстъпление от защитата на човешките права. В Централна Азия, с изключение на Киргистан, не виждаме някакви постижения, що се отнасят до човешките права, въпреки че са разработвани множество платформи и е имало редовни срещи между двете страни. От експертите на място разбираме, че няма положителна промяна и това би трябвало да залегне и в поставените от нас условия. Казаното не означава, че Европейският съюз трябва да се откаже от контактите си с региона. Просто сега започва един нов цикъл, би трябвало да сме далеч по-целенасочени и да работим най-вече с правителствата, които желаят да изкоренят бедността, да разработят проекти и срещу корупцията но проекти, които да водят до реални резултати. И накрая, преди да чуем експертите, ще кажа, че диференцирания подход до голяма степен се вписва и в концепцията на САЩ за този регион. Аз разговарях е, с служители и от това и от миналото управление. За тях също е настъпил момента на проумяване, че към този регион не може да се разработи универсален подход, а трябва да се подхожда диференцирано. Благодаря. Много ви благодаря, господин Месерич. Преди да дадем думата на експертите се обръщам към докладчиците в сянка. Първо от името на господин Едвард Кукън, който не присъства, Кристиан Преда от името на НП като координатор. Благодаря. От името на господин Кукън искам да благодаря на колегата Месерич за доклада. Като докладчик по прегледа на ЕНП, господин Кукън смята, че трябва да обръщаме повече внимание на съседите на нашите съседи. Хубаво е, че докладът е разделен на теми, че също така е подразбит на различните страни. Централна Азия е динамичен регион, необходим ни е наистина диференциран и гъвкав подход към всяка отделна страна – господин Кукън обръща внимание на три точки. На първо място СВД и С би трябвало да координират усилията си по-добре и да бъдат по-видими. Освен това, успешните проекти, например тези в образованието или контактите между хората, проектите за трансгранично управление или борба с трафика на наркотици, всички тези успешни проекти трябва да се продължат. На второ място, постиженията трябва да се отчитат чрез един положителен и конструктивен диалог Европейския съюз може да налага своите ценности, като върховенство на закона, зачитане на правата на човека. И накрая необходимо е да насърчим страните да работят в контекста на регионалното сътрудничество, взаимните връзки. Така или иначе тези страни имат общи проблеми и регионалното сътрудничество би могло да бъде от полза. Според господин Кукън, Европейският съюз може да предложи много добри практики на партньорите от Централна Азия. Според него е необходимо да се състави балансиран текст. Много ви благодаря, Кристиян. Сега давам думата на докладчика в сянка от АЛДЕ, господин Нарт. Après. Ah, ok, pardon. По-нататък ще се изкажа. There are experts, so I see that mis... Добре, господин Нар ще се изкаже след експертите. Госпожа Яконсари не е още в залата. Добре, в такъв случай нека чуем експертите. Първо господин Монстра. 5 до 7 минути. Благодаря, господин председател. Имаме мониторингова програма за отношенията между Европейския съюз и Централна Азия, за да следим изпълнението на стратегията ни за Централна Азия. Нека кажа, че в това отношение ние се водим и от проекто доклада това, което чухме е отлично и до голяма степен отговаря и на нашето разбиране. През последните 7 години ЕС работи много успешно. Няколко от институциите са ангажирани с Централна Азия и развиването на нашите отношения. Отношенията с Казахстан се развиха много добре през последните 5 години но в някои случаи може да се каже, че въздействието ни е било или никакво, или почти никакво, защото региона като цяло не се развива по демократичен начин и зачитането на правата на човека се влушава все повече и повече. Като говорим за международните отношения с Централна Азия, трябва да отбележим, че повечето партньори имат едни по-обхватни период, е, подходи. Е, САЩ има такъв подход, Китай мисли за економически пояси, които са подплатени финансово. Европейският съюз обаче разработи една много подробна стратегия с конкретни приоритети. Някои от тези приоритети обаче не са реалистични. След няколко прегледа, след доста години, Европейския съюз трудно може да промени своята политика – може би трябва да се премине към стратегия с измерими резултати, но това няма да е лесно. Аз съм съгласен с докладчика, че двустранните отношения, диференцирания подход, това трябва да е пътя напред. Първо Казахстан със сигурност най-важната страна за ЕС. Всяка държава членка иска да има там посолство, за да развива бизнес отношения. Това е най-големия търговски партньор на ЕС. Но Казахстан е някакси извън европейската стратегия. Киргистан даваше големи надежди за демократизиране. Това си остава най-отворената страна, но и в Киргистан демокрацията е под заплаха. Там е все по-трудно да се работи, но има някои надежди дори и въпреки провалените демократични избори наскоро. Таджикистан, съсед на Киргистан, е страната, в която като че ли се виждат всички проблеми на Централна Азия, управлението на водата, от тук и конфликтите, проблеми с съседния Афганистан, нестабилност – лоши отношения с съседни страни като Узбекистан и така нататък и търговията с наркотици, разбира се. Туркменистан. Това е една от най-затворените страни в света, ако не смятаме Северна Корея. За мен до някъде е странно, че стратегията на Европейския съюз от 2007 година поставя в фокуса си от най-вече енергетиката. Ако за нас е важна енергетиката, би трябвало да работим най-вече с Туркменистан, но там нямаме делегация, доколкото знам. Узбекистан срещу Узбекистан има санкции след кръвопролитията от 2005 година. Те бяха те отпаднаха през 2009 година, но от тогава насам отношенията ни не са се развили много добре. Като говорим за регионално сътрудничество, трябва да кажа, че съм доста скептично настроен. Има програма за върховенството на закона, за образованието, за околната среда, има и големи инвестиции в програмата за контрол на границите, но резултатите са доста незабележителни. Тези страни не работят една с друга, няма никакво регионално сътрудничество на място, всичко трябва да се прави от външни държави и членки на Европейския съюз. Би трябвало да проявим по-голяма гъвкавост, да рекламираме по-добре програмите си и да не работим само с тези държави. Например, може да имаме две централноазиатски страни, плюс Монголия, или плюс Афганистан, или плюс Азербайджан в енергетиката. И накрая помощта за развитие на ЕС. Ние сме инвестирали 750 милиона 2007 до 2014 година. Това беше отвоено, като се добавиха и националните програми на държави членки. Сега имаме нов план за помощта за развитие и сътрудничеството. Ние се насочваме към две или три страни Казахстан, няма да получи преки плащания, може би и Туркменистан няма да ги получи, но така или иначе Европейския съюз научи, че трябва да определя по-малко приоритети, защото в противен случай за всеки приоритет остават много малки суми и се постига не кой знае какво. Ние предвиждаме до 1 милиард. Необходимо е обаче да отговорим на следните въпроси. Защо се увеличава толкова сумите за Централна Азия? Защото ние знаем, че там много трудно се работи. Има огромна корупция. Освен това, виждаме, че през последните 7 години работата с някои от тези страни просто се преустанови. Но като говорим за бюджета, имайте предвид, че Европейския съюз и Световната банка са тези, които се занимават с секторен бюджетен инструмент в Централна Азия. Няма други. На мен ми се струва, че би било добре обаче да се работи много по-директно на място, и да се борим с корупцията. И накрая за Узбекистан. Това е страна, която почти не е получила помощ за развитие, нито от тез, нито от други донори. Сега изведнъж получава 186 милиона за следващите 7 години. Защо? Трудно е да се отговори. В Девко ми казаха, че това е изчисление въз основа на развитието на страната и населението. Мисля, че това е твърде технически подход. На този въпрос трябва да се отговори също така помощта за развитие е обвързана ли е с политическата стратегия. В заключение, за мен има три области, които са важни през следващите години – двустранни партньорства възоснова на демократичните ценности и правата на човека. Ще чуем малко повече за това от господин Свенсо след малко. На второ място реформа на сектора сигурност и най-вече превенция на конфликти, защото това е регион изложен на конфликти. Каква може да е ролята на Европейския съюз? Нека да покажем своите силни места. На трето място политика за развитие поставила в своя център образованието. Ето тук ЕС наистина може да бъде полезен. Благодаря. Благодаря, благодаря, че си спазихте също така и времето. Сега госпожа Церваца има думата, заповядайте. Благодаря, господин председател. Региона на Средна Азия е вероятно най-сложния в света. Петте страни в Централна Азия непрекъснато се цитират като авторитарни или полуавторитарни в класациите на Freedom House. Използването на детски труд в Узбекистан, е, и човешките права в Таджикистан имат известен напредък, но като цяло картината е много е, тежка. Европейската стратегия очертава приоритет спазването на човешките правила, но напредъка е много скромен. Е, защото човешките права в края на кращата не са абстрактна идея и спазването на законите може да гарантира и изпълнението на основните права. Казанстан е постигнал економическо развитие и става важен е, участник на международната сфера, е, сцена в региона. Но защитата на основните права, плурализма на медиите, изграждането на демократични институции има още какво да се работи. В Киристан се обсъждат репресивни закони и закони против хората с различна сексуална ориентация. Партията за ислямско възраждане в Таджикистан е най, втората най-голяма в страната. Тя изгуби представителство в парламента на последните избори и през септември 2015 Върховния съд постанови, че тази партия трябва да бъде забранена. Тя се слага в черния списък на терористичните организации. Тюркменистан е една от най-затворените страни в региона, заедно с Северна Корея. Малцина са независимите е, журналисти, които успяват да работят там. Е, Контрол над медиите е много голям. Узбекистан е също изключително репресивна страна, е, заглушава се свободата на изразяване, арбит... произволно се удължават присъди. Преследват се журналисти, активисти на гражданското общество. Непрекъснато чуваме за такива случаи. Вече и работата на неправителствените организации се води за престъпление. Обсъждат се и закони в такъв смисъл във всички страни от региона, както и е, се ограничават политическите права. Има огромен проблем и с сигурността и с положението сигурността и стабилността, което се отразява и на основните права. Там демократичните институции не функционират в защита на тези права. Европейския съюз създава политически диалог – с тези страни от края на 80-те години с споразумения за партньорство и сътрудничество. Човешките права влизат в тези диалог от 2007. Но заключенията на съвета от 2015 говорят за необходимо за развиване на отношението, за поддържане на спазването на човешки права и е, правова държава. Човешките права се нарушават непрекъснато обаче и Европейския съюз не е в състояние да решава предизвикателствата, с които се сблъскват тези страни. За да има нашата стратегия успех, трябва да има и достатъчно откритост и е, насрещна реакция в региона. Демокрацията трябва да се разре, заражда там на място и спазването на човешките права или усилията за тях трябва да се зараждат на място. За да се случи това, Европейския съюз трябва да продължи с политическата си финансова подкрепа за гражданското общество. Новата програма до 2020 увеличава подкрепата за тези правителства с 56%, което означава, че средствата се увеличават от 715 до 1 милиард евро. Но, за съжаление, това не се отразява достатъчно в подкрепа на гражданското общество. Там има сериозни е, нужди и нужда от подкрепа от е, международните среди, както и от е, политическа подкрепа от Европейския съюз. Гражданското общество има нужда от подкрепа за изграждане на капацитет и информираност на международно ниво, както и за възможности за въздействие върху процеса на приемане на закони стратегията при преразглеждането и се казва, че е, този район е от стратегическа важност. Трябва да се установят е, силни и устойчиви взаимоотношения, включително търговски и енергийни мрежи между страните членки и страните от региона за създаване на сътрудничество и сигурност. Но тъй като е, няма е, законова, законов, върховенство на закона, всички мерки, които се предприемат от Европейския съюз, си остават рискови. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор. Благодаря, благодаря. съвсем накратко. Ще обсъдя темата в стратегията, така наречена пътя на Куприната на е, Русия, Штатите и други основни участници в Европа. В е, този регион е, Евразия се създава 60% от брутния световен продукт. Русия, взаимоотношенията с Централна Европа е, са многостранни. Те нямат конкретна стратегия за тези страни, но те са, е, тези три страни са едно от е, последните е, райони на влияние след разпадането на Съветския съюз. По отношение на сигурността, позицията на Русия е безпредседентна. Тя има бази в Казахстан, Таджикистан и Киргистан. Китай за сметка на Русия става най-големия вносител на газ от региона. По отношение на търговията, Русия е трета, трети търговски партньор. Какво е статуквото в момента? Какви са страховете? Това е нестабилността. Защото по този начин местните режими могат да бъдат изместени от ислямски, е, от крайни ислямски сили. В момента Русия не е основния пазач на случващото се там. И, но всеки, който иска да се намеси в региона, ще трябва да се конкурира с Русия. Когато НАТО се изтегли от Афганистан, в Штатите се създаде нов етап на взаимоотношенията с Централна Азия. В Узбекистан бяха закрити базите на Штатите. Сега там се търси един по-централизиран подход. Хилари Клинтън формулира нови инициативи, нова стратегия от 2011, където се говори за развитие на региона, включително и на търговията, главно с Афганистан. За да има успех обаче, трябва да има по-голяма целенасоченост на потомна. на стратегия към а, Централна Азия. Штатите, според мен, никога няма да могат да отговарят на геополитическите позиции на Русия и Китай в региона. Защото а, тези страни са много по-близо до региона. Штатите имат много по-затруднен затруднен достъп и много по-малки интереси в такъв смисъл. Затова и Вашингтон се налага да действа от дистанция. Китай. Китай е интересен случай и амбициозен, амбициозна и в економиката, и в дипломацията в този регион. От 2013 Китай абсолютно не скрива е, намеренията си. Е, там се обяви инициативата, е, економическата инициатива Пътя на Коприната, много милиарден проект за инвестиции, за взаимосвързаност на тези страни. Китай влиза в този регион с много инструменти – по отношение на военните позиции на Китай, те са слаби спрямо Русия, но по търговия и енергетика те са на първо място. В Китай се внася огромна част от газа от Туркметистан, също от Казахстан и е най-големия търговски инвеститор и партньор на Централна Азия като цяло. За Китай Централна Азия е важна – но и обратното е важно. Там има възможности за инвестиции в порядъка на милиарди и проекта Пътя на Коприната очаква само едно а, именно да бъде региона стабилен и евентуално и Русия да бъде стабилна. Големите сили, е, които се обръщат към е, региона, са свързани с е, всички основни участници или играчи там. Ако има провал на политиките на Китай в региона, те ще се отразят на целия регион. Русия и Китай имат капацитет да действат на всеки фронт и на сигурността, и търговията, и енергетиката. И спокойно можем да кажем, че Китай е единствената страна, която предоставя на Централна Азия достатъчно визия и е, обобщена стратегия за е, свързване на пазарите и е, развитието им. Пекин предлага своята визия, така да се каже, на този, за бъдещето на този регион. А що се отнася до отношенията на Штатите и Русия, смятам, че Китай там също може да изиграе е, от своето влияние. Пекин е, се разбира добре с Москва и сега възприема щатите като приятел, а не като враг. И за това Китай може е, да се окаже посредник между Русия и щатите по отношение на Централна Азия. Накрая, разработката на хардуер и софтуер в този регион. Както Русия, така и Китай укрепват мощта си в региона, като използват инвестиции в инфраструктура и военно присъствие. А що се отнася до софтуер, казва оратора, но има предвид меки методи за управление или за намеса в региона – там а, трябва да третираме тези приеми като по същия начин, както инвестициите в инфраструктурата. Тук би могло да се намеси Европейския съюз. Thank you very much, Mr. for your comments. May I now open the debate? Uh, let me first give the floor uh, Председателят, нека преминем към разискванията. Благодаря на нашите гости. Първо ще дам думата на господин Нарт, докладчика ни в сянка. Експертите направиха много обективен анализ на положението в тези страни. Първо трябва да се види какво има на място и след това да видим какво можем ние да предложим. Петте страни в Централна Азия, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан – всъщност са страни, които минаха от съветската диктатура към ислямистката диктатура. Това са всъщност местни олигархии и нямат никакъв проблем да съчетаят е, диалектическия материализъм с национализма и съответно ислямизма. Ето защо ние се натъкваме на цели семейни династии, които чрез тъй наречени закони и избори винаги са на власт. Може би ако говорим за някаква страна, която дава надежди, това би била Киргистан. Това е някаква дифузна демокрация, но там проблема е границата с Афганистан и също така замразения конфликт в зоната между Таджикистан и Киргистан. Това е нещо, което може да се взриви в бъдеще. Публично не се говори е, за този проблем, но той съществува. Въпросът е какво ние като европейци можем да направим в тази стратегически важна за Европа зона. Би трябвало да мислим глобално, дори някои региони да са по-важни от други. Но като говорим за Централна Азия, със сигурност това е регион, който не е толкова отдалечен от нас. Както каза последният експерт, и аз съм съгласен с него, това е регион, в който Русия и напоследък Китай са основните играчи. Китай има економическата мощ. И освен това имаме диалектиката на групата от Шанхай за привличане на все повече страни. С изключение на Туркменистан, Русия и Китай са силни във всички тези страни. Затова трябва да си даваме сметка, че руснаците и китайците са силни на място. Според експертите, Китай може да бъде посредник между САЩ и Централна Азия, но това не е така. Китай никога няма да е посредник за регион като Централна Азия, от който се интересува сама. Освен това виждаме, че Русия в момента е относително отслабена. Това има значение за нейната економика, демография, заради различните конфликти, да не говорим за проблемите в Сибир, който не е също толкова далечен. Но така или иначе, ако говорим за Русия и Китай, какво прави Европа? Европа помага като един филантроп, но не прави нищо друго, а САЩ няма никакво присъствие. Един от основните елементи с който трябва да се вземем е корупцията. Корупцията е свързана и с системното посегателство върху правата на човека във всички тези страни. Можем да се натъкнем дори на принудителен труд, нещо, което сме забравили от началото на 19 век. Но там го има. И още нещо, което осложнява работата ни – липсата на сътрудничество. С Туркменистан наистина е много трудно да се работи. Правилно го определят като Северна Корея в Централна Азия – Това показва политическата патология и не е толкова точно като характеристика, но ми се струва все пак, че това, което се случи с Мартия Рао, е свързано не толкова с околното среда, а по-скоро изобщо с процеса на осоляване на езерата и съответно превръщането на плодородна земя в пустиня. Сирдария и Амурдария са двете основни реки в този регион. Те се контролират от Узбекистан. Както казах, там също имаме олигархия. А в държавите, които имат брегове, на тези реки не се предприемат никакви действия. Това са големи рискове. Освен това, виждаме, че единственото, което може да се направи е, е да се прибегна до политически и социални механизми, но политическите и социални механизми всъщност идват от исляма. Казах вече, че Русия и Китай имат огромно влияние, а Централна Азия като цяло е район много близък до Афганистан, който е барутен погреб, така че всичко може да се случи в този район. Но ми се струва, че Европа има много ограничено присъствие там. Сега давам думата на колегата Алио Мари. Благодаря, господин председател. Аз нямам пълно изчерпателни познания за положението там, но познавам до някъде Киргистан, Таджикистан и Узбекистан. И искам да кажа, че е, тук в думите на експертите открих много мои констатации от е, посещенията ми там на място. И е, един интересен момент е, че е, употребата на руски език там – има, разбира се, много следи от присъствието на Русия, включително в архитектурата и така нататък, но не бива да забравяме използването на руски. Тук сега се обръщам и към авторите на резолюцията и е, експертите. Въпросът е каква визия ще имаме ние за този район, каква е волята ни, каква е желанието ни да се ангажираме с дейност в регион. Отделно, е, трябва ли Европа да се интересува от е, Средна Азия? Този е, регион исторически играл много важна роля в баланса на геостратегическите интереси. Също не бива да забравяме, че оттам могат да проистичат проблеми с иммиграцията. Сега виждаме какво се случва с хората, които идват в Афганистан, но не се знае какво може да се случи с миграция от други страни, ако се дестабилизира региона. В предложенията, които аз имам за резолюцията, ние трябва да отговориме, да, Европа трябва да обърне внимание на региона, но трябва да си помислиме, и за това какъв е нашия подход. Според мен той е дисбалансиран. Очевидно е, че проблематиката за човешките права, за законността, върховенството на закона са основен момент от европейската политика. Но а, външната политика на Европа не следва да се ограничава само до тези моменти, защото, както казахте, за да можем ние да упражняваме своята сила, по отношение на спазването на човешки права, трябва да бъдем достатъчно силни и в други области, примерно енергетика, економика, образование и е, като цяло стратегическите насоки. И в такъв смисъл съжалявам, е, например, е, че отделяме много по-малко е, внимание, отколкото би трябвало на образованието, да речем, на нуждите в този регион, за економическо интегриране, за устойчиво развитие, за енергията. Много по-малко внимание отделяме на тази проблематика, отколкото на това да осъждаме е, липсата на правова и държави и спазване на човешките права. Също така отделяме много по-малко място на въпросите за сигурността а говорим повече за политическото и не говорим достатъчно за политическото управление, а говорим предимно за човешки права. Но тези неща са свързани. За това ние трябва да можем да действаме и да присъстваме в решаването и на всички тази тематика, която изредих образованието на младите, обмяна на посещения, също да отчитаме въздействието на Русия по отношение на културата и на езика, също въпросите за економическата интеграция, енергетиката. Това са темите, по които трябва да работваме, ако искаме да имаме активна външна политика на Европа. Благодаря. Имаме още само 15 на минути и пет души, които са се заявили за изказвания, затова им давам думата максимално за по 2 минути и половина. Заповядайте. фозецна. Господин Шолц, благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. Най-вече за това, че ни прикани всички да се включим в неговата работа. Искам да благодаря на всички изказали се експерти. Първият изказал се сред тях зададе въпроса какъв е интересът на Европейския съюз, що се отнася до новата стратегия за Средна Азия. Във връзка с това искам да обърна внимание на дългогодишните економически, политически и културни връзки между страните в региона. Като се имат предвид тази взаимосвързаност, Европейският съюз има интерес от установяването в региона на устойчиви структури, устойчиви обществени, економически, социални и други структури, които да са от полза за жителите на региона. В рамките на стратегията за Средна Азия не бива да се ограничаваме единствено с интереса на Европейския съюз и на отделните държави членки. Трябва да се запитаме как активно да допринесем за подобряването на условията на живот на гражданите в региона. Освен това, според мен трябва да се запитаме какво е социално-економическото, общественото и социално ниво на развитие в региона в момента. Защо там в момента управляват автократи? Подобни структури на управление според мен са резултат от исторически процеси. Трябва да се опитаме заедно с партньорите си от региона да установим диалог, колкото и трудно да е това. Трябва също така да се запитаме как заедно с други трети страни да разработим обща стратегия. Защо да работим срещу Япония, срещу Китай, срещу Съединените Американски щати? Не бива да се съревноваваме с други трети страни. Дори напротив, трябва да установим кои са предимствата на техните стратегии, да ги обвържем с нашата и така активно да допринесем за развитието на региона. Трябва да обърнем внимание и на това, че Казахстан е в съвсем различно положение от Таджикистан или Туркменистан, тъй като Таджикистан е тъй като Казахстан е член на Евроазиатския митнически съюз. Аз ще внеса някои изменения, в които ще обърна внимание на този въпрос. Благодаря. Господин Пейт има думата от АЛДЕ. Благодаря. Важно е, според мен, най-накрая да започнем да Водим разисквания за Средна Азия и за стратегията на Европейския съюз за този регион. Трябва да поставим в по-голяма степен акцента върху региона, като отчетем, че има големи разлики между петте държави. Има разлики, що се отнася до това към какви отношения се стремят те с Европейския съюз, що се отнася до техните амбиции. Затова надявам се, че на следващ етап от разработването на стратегията ще предложи много повече конкретни действия, много повече тактически стъпки спрямо отделни страни от региона. Разбира се, правата на човека са от голямо значение за Европейския съюз. Знаем, че това е един деликатен за региона въпрос. Има и други важни действащи лица в региона, като например Русия и Китай. Русия и Китай обаче не водят разисквания за правата на човека, което означава, че за тях вероятно би било по-лесно да проявяват по-голяма ангажираност в региона. Европейският съюз също може да предложи на региона някои економически предимства. Едновременно с това обаче трябва да обединим економическия въпрос с въпроса свързан с правата на човека. От значение са според мен и въпросите свързани с околната среда, като например въпроса за водните ресурси, който придобива все по-голяма значимост в региона поради голямата вероятност от възникването на конфликти по този въпрос. Има и редица други аспекти на международно равнище, като например положението в Иран. След отмяната на санкциите спрямо Иран, страната ще играе все по-значима роля в Средна Азия. Мисля, че като се има предвид това, трябва да обърне много по-голямо внимание на тази страна. Надявам се, че стратегията на Европейския съюз ще бъде изпълнена и че от нея ще проистекат практически последици, че Средна Азия скоро ще се нареди сред партньорите на Европейския съюз. Благодаря от името на СПД господин Карвар. Благодаря, господин председател. Средна Азия е регион, за който ние нямаме понятие за промените, на които той е бил обект през 20 век. И мисля, че поради това не можем да предложим и приспособени към настоящата ситуация решения. По-скоро предлагаме решения, които биха били пригодни за 19 век. Говорим за правата на човека, за липсата на демократични структури, за липсата на върховенство на закона. Мисля, че трябва да проявим по-голяма ангажираност в много от държавите в региона. Но дали можем да постигнем целите си чрез увеличаването на размера на помощта за региона? С 56% предстои да се увеличи финансовата помощ на Европейския съюз за региона. Въпросният 1 милиард евро дали ще доведе до някакви конкретни резултати? Заделянето му по-скоро показва колко лесно Европейската комисия изразходва средствата на дънакоплатците. Ако искаме да изразходваме ефективно тези средства, ще трябва да ни бъдат предложени някакви гаранции. Аз не подкрепям предложеното в доклада, най-вече в частта, в която се говори за съгласуваност, за необходимостта от това Европейският съюз да застане на единна позиция. Аз не подкрепям това предложение, не го подкрепят и моите съграждани. Господин Шафхаузер. Euh, Едва ли има какво толкова да добавя след Мишел Елио Мари и нейното изказване, но първо тази нова дипломация с права на човека, демокрация, много често всъщност има двойна употреба. От своя страна ще задам въпроса, не, това не е ли някакъв вид нов колониализъм? Не трябва ли да бъдем особено предпазливи? Като говорим за правата на човека, нека помислим каква е ориентацията и дали няма двоен стандарт. Освен това, е необходимо да си даваме сметка и за ролята на Русия и Китай. Ние не можем да водим дипломация, която да е противна на това, което правят основните играчи в региона. Ние трябва да сътрудничим с тях – едва ли можем да работим в опозиция на тези, които имат най-голямо влияние. Като разбира се, трябва да защитаваме своите интереси, особено при енергетиката, устойчивото развитие и сигурността. Това трябва да се подчертава. Тези са за мен най-важните елементи но така или иначе ми се струва, че преди ние имахме една дипломация, която беше твърде обхватна. Би трябвало сега да сме по-целенасочени. Понякога ми се струва обаче, че ситуацията доста се променила има огромни предизвикателства, а Европа не може да даде ясен отговор. Същевременно искаме навсякъде да се намесим, с което понякога ставаме малко смешни. Благодаря, господин Шафхаузер. И сега ще дам думата на представителя на СВД, госпожа Перкинскилен, 3 минути. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Съвременената стратегия поставя акцента върху Средна Азия като регион важен за Европейския съюз. В стратегията се въвежда принципът на диференцирания подход – т.е. предлага се да се прави разлика между страните от региона и съседните им страни, както и да се прави разлика между отделните страни от региона в рамките на двустранните ни отношения. Наскоро назначеният посланник на Европейския съюз, господин Буриан, играе важна роля при задълбочаването на връзките с международни организации като ОССЕ, Световната банка и други, на връзките с региона и с други действащи лица, извършващи дейност там. Върховенството на закона, водните ресурси и околната среда са в основата на стратегията. Искаме да работим по-активно в тези области, например на експертно ниво по линията на съществуващите вече платформи. Що се отнася до економическите и търговските взаимоотношения, установяването на надежна среда за инвестиции, промени в нормативната уредба, борбата срещу корупцията, задълбочаването на регионалната интеграция и други мерки са от основно значение. Ще се спра върху положението с правата на човека тази област има някои положителни промени, като например законодателни реформи, по-активни мерки за предотвратяване на изтезанията, мерки за ограничаване на детския труд. Положението с правата на човека продължава да е повод за дълбока загриженост в целия регион. Стратегията на Европейския съюз за Средна Азия изтъква, че демократизацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона са гаранция за дългосрочна стабилност в региона. Правата на човека са основен аспект в взаимоотношенията ни с страните от региона. Не веднъж сме обръщали внимание на този въпрос в политическия си диалог с отделните страни това число и на високо равнище. Поддържаме дипломатически отношения и диалог с всички пет държави, което ни дава възможност за редовен анализ на положението с правата на човека и за установяването на техни нарушения, в това число и по отделни случаи. На моменти тези наши взаимоотношения с страните от региона не са лесни и не водят до конкретни резултати. Това не намалява тяхната значимост. Не на последните едно място, тъй като дават възможност за открити разисквания по чувствителни въпроси. Европейският съюз и държавите членки редовно се срещат с правозащитници. Били сме и наблюдатели на съдебни производства в немалко държави в региона. В навечерието на всеки един диалог по правата на човека провеждаме предварителни консултации с правозащитниците. Провеждаме и семинари с участието на редица заинтересовани страни, посветени на правата на човека, на тези прояви има възможност за участие на независими правозащитни организации. Възползваме се и от Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Подели сме и инициатива за върховенство на закона, в рамките на която бяха проведени редица прояви. Те бяха посветени на достъпа до правосъдие, несправедливият съдебен процес, независимостта на магистратите и служителите в съдебната система и други. Сътрудничим си и с службите на ОССЕ, с съвета на Европа и службата на Върховния комисар на ОНЕ за правата на човека. Председателят почти се изчерпа времето предвидено за тази точка по дневния ред. За това ще помоля експертите да се ограничат в рамките по на една минута. След това ще дам думата за заключение на докладчика ни. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Кои са промените, които могат да окажат въздействие върху стабилността в региона? Двете най-мощни страни, Узбекистан и Казахстан, се ръководят от хора, които са доста над 70-те. Така че скоро, вероятно, там предстои смяна в ръководството. Новите държавни ръководители ще бъдат с по-националистическа ориентация. Те няма да са ориентирани спрямо съветската епоха и ще заложат на нови аргументи. Това може да промени положението както в региона, така и в отделни държави от което може да проистече опасност. Русия е единствената държава, която може да непосредствено да предприеме действия в региона, но дори и тя може би би се въздържала от подобни действия. Затова по-скоро трябва да говорим не за голямата игра там, а за голямата липса. Европейският съюз може да внесе сравнително малък принос в този регион. Мисля, че трябва да поставим акцента върху правата на човека и образованието в името на бъдещето на този регион. Госпожа Сервадзе, съвсем накратко. Сигурността и стабилността са тясно свързани с демокрацията и правата на човека. Те са в основата на устойчивите трайни отношения между Европейския съюз и региона. Затова и политическия диалог и диалогът в областта на сигурността ще продължат да са от огромно значение и в бъдеще. Господин Романовски, съгласен съм с изказалите се преди мен, но нека изтъкна и още нещо, а именно, че намесата на външни сили, като Русия, Китай, САЩ и Европейският съюз, доведе до засилването на позицията на този регион в Евразия. Затова според мен Европейският съюз трябва да продължи да проявява висока степен на ангажираност там. Думата има за заключение докладчикът ни, господин Месерич. Благодаря за изложенията, които наистина бяха много полезни за мен. Ще разгледам заедно с докладчиците в сянка внесените изменения. А що се отнася до това, което липсва в текста, Знам, че има някои пропуски, те се дължат най-вече на ограниченията за обема на текста. Надявам се, че ще успеем да преодолеем някои тези пропуски, като приемем определени изменения. Показаното от госпожа Лиомари ще има промени в частта за правата на човека, най-вече в нейния обем в окончателния вариант на текста. Не съм съгласен обаче с това, че за да се овенчае с успех политиката ни в областта на правата на човека, трябва да окажем въздействие в други области на политика. Говорим за не особено амбициозни цели в областта на правата на човека. Очакваме поне да не се прави крачка назад в тази област в региона. Това в никакъв случай не може да бъде квалифицирано като амбициозна стратегия. По казаното за препоръките по страни. Да, би ми се искало да включим такива препоръки в текста. Ще се погрижа за това. Дали можем да дадем отпор на неоколониализма, не съм съгласен с онова, което казаха колегите по този въпрос. Председателят, благодаря за добрите изложения на поканените експерти. Те поставиха акцента върху правата на човека, образованието, сигурността и енергетиката, но и върху значимата роля на пете страни в Евразия. Сред нас бяха представители на СВД и представител на посланника ни в региона. Крайният срок за внасяне на измененията по доклада на господин Месерич е 17 ноември. Ще обсъдим доклада на 14 януари. Ще гласуваме на 28 януари тук в комисията. Гласуването в пленарната зала ще се проведе през месец март. Благодаря на нашите гости и на всички колеги, които участваха. Сега ще предам председателската щафета на нашия председател, господин Брок. Скъпи Пиер, можеш да се присъединиш към нас. Господин Брок, уважаеми колеги, приветствам с добре дошъл сред нас посланник Пьер Вимон. Преди няколко месеца не Мислехме, че отново ще се срещнем с него. Днес той е сред нас в качеството си на личен пратеник на председателя на Европейския съвет на конференцията по въпросите на миграцията в Валета. Тази конференция ще е от изключително голямо значение След малко предстои да докладваме и за резултатите от посещението на наша делегация, присъствала на Общото събрание на ООН в Нью Йорк. Това също е една проява от изключително голямо значение. По време на конференцията на, в Валета, според мен ще проличи позицията на Европейския съюз, който винаги е заявявал своята голяма ангажираност – чрез господин Юнкер и госпожа Могерини. Създаването на извънредните доверителни фондове, по които предстои да бъдат предоставени 1,8 милиарда, е също едно важно послание. Въпросът с миграцията в момента е източник на огромни предизвикателства за редица държави членки. Мисля, че за да се справим с този проблем, ще трябва да действаме превентивно и да разработим по-ефективни мерки. Така ще можем да предотвратим в интерес на всички държави членки драматични обрати. Сега думата има посланник Пьер Вимон. Thank you. Thank you, Много ви благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда възможно най-кратък, за да има достатъчно време за въпроси. Съжалявам, че отново съм тук, но това е време на мисия, уверявам ви. Първо, имам няколко наблюдения. Те са 3-4 не повече. Първо, нека ви напомня на всички какъв е контекста, в който бе взето решението за конференцията в Валета. Това решение беше взето през април тази година, когато видяхме, че Централно-Средиземноморския маршрут, най-вече от Либия през Италия, Лампедуза, Сицилия, е изключително активен. Бяха се отдавили над 800 човека. Всичко това, разбираше, нямаше как да не ни вълнува. Ето защо Европейския съвет на извънредно свое заседание реши да проведе тази среща на върха с африканските ни партньори. Разбира се, от тогава насам някои други маршрути през източното Средиземноморие, Гърция, Западните Балкани се активизираха в много по-голяма степен и сега основното ни внимание е насочено на там, най-вече във връзка с сирийската криза и бежанците от нея. Но така или иначе се задава въпроса за значимостта на срещата в Валета – Срещата във Валета е относно африканската миграция. Всички държавни ръководители в Европейския съюз казват, че е много важен диалога с африканските партньори, и че ние заедно трябва да разгледаме основните предизвикателства. Тъй като африканската миграция е структурна, тя ще продължи дълго време – освен това е много сложна като явление, защото отчасти е свързана с економическото развитие, с резултата от измененията на климата, с политическата нестабилност и несигурност, от тук и политическото измерение. Имаме взаимодействие на множество различни фактори, за това тази миграция е толкова важна. Нека напомня, че не бива да се забравя един на всеки 10 мигранти в Африка отива в Европа. Останалите 9 пътуват из Африка, насочват се към други африкански държави. Следователно, е необходимо да се мисли за миграционната политика на различните африкански страни. Това е също много интересно и доста притеснително за Европейския съюз. Тук трябва да помагаме максимално. Колко е важна срещата с Валета показва факта, че 22 от ръководителите на 28-те държави членки вече са заявили присъствието си. Още няколко са в процес на потвърждение. Разбира се, в Харватия, Португалия и Польша по това време има избори, парламентарни избори, така че едва ли техните ръководители ще могат да присъстват. Но основният резултат, що се отнася до срещата с Валета. На първо място в Валета ще се препотвърдят всички действия и решения, взети заедно с африканските ни партньори в областта миграция. Тук няма нищо ново. Ние работим с тези партньори, що се отнася до миграцията, вече доста години. Освен това, говорим за споделена отговорност, солидарност. Постигнато е много, дори да не е достатъчно. Можем да направим сравнение с положението от преди няколко години – държавните и правителствени ръководители решиха да не канят всички африкански нации, които са над 50, а само тези 35 страни, които вече имат започнато институционално партньорство с Европейския съюз в областта миграция. Това са страните от процеса Рабат, най-вече Западна Африка и Сахел. Също така процеса от Картум, 9 страни от Африканския рок и накрая Ековас. Там имаме също много силно партньорство в миграцията. Поканили сме, разбира се, Африканския съюз, агенциите на ООН, както и някои други регионални африкански организации. но основното ще бъдат страните, които са част от процеса Рабат и Хартум. На второ място, ние не искаме да изобретяваме някакви нови процедури. Решенията в Валета ще бъдат приложени чрез съществуващите процедури на Рабат и Хартум, работните групи на място, инструментите на разположение на съвета. Това също беше одобрено и от двете страни. Не е необходимо да се добавят нови нива на бюрокрацията или да се мисли за нови инструменти ще работим с вече наличното. На трето място. Ние искаме да работим конкретно, в максимална степен да бъдем практични. Имахме срещата на върха по миграцията и развитието от мината година, както един план за действие, който си остана твърде глобален и общ. Не е постигнато кой знае колко междувременно и за това сега искаме да бъдем много по-конкретни и оперативни. От тук и идеята на тази среща да се приеме не само политическата декларация – заедно с африканската страна разработваме план за действие, който е далеч по-подробен. Има пет основни глави, посветени на пете проблема, а именно корени на миграцията, политически и економически, законова миграция – борба с трафикантите и престъпните групи, международна закрила за бежанците и търсещите убежище и накрая връщане, реадмисия и реинтеграция. По всяка от тези рубрики имаме набелязан списък от дейности, краткосрочни и дългосрочни. При краткосрочните има над 12 дейности. Надяваме се те да се изпълнят до година. Разбира се, за да се постигне това, разчитаме на Европейския фонд за развитие, инструмента за съседство, инструментите на службите на комисията и по-конкретно Генерална дирекция вътрешни работи. Също така, както вече беше споменато от вашия председател, сме създали доверителен фонд, който официално ще обявим в Валета. Комисията е заделила 1,8 милиарда евро. Надяваме се държавите членки също да внесат максималното, което могат. Така те ще могат да участват във фонда, ще имат и право на глас. Ако заплатят минимума от 3 милиона евро. Повечето държави членки ще заплатят именно този минимум, но също така ще следят как се изпълнява плана от валета и ако са относително доволни, биха внасяли и повече във фонда в бъдеще. С други думи, валета е началото. За да може да се даде нов тласък на работата по всички тези предизвикателства. Надяваме се, че така ще се доближим и до резултатите. Но докъде сме стигнали, Имаме нова проекто декларация, нов план за действие, който ще обсъдим утре в Валета с всички високопоставени служители, които са там. Надяваме се да имаме съгласието им преди старта, така ще може заключенията да се приемат официално. Мога да говоря още дълго, господин председател, но ще спра до тук, за да има време за дебати и въпроси. Благодаря ви. Господин Пленкович има думата. Благодаря ви, господин Брок. Благодаря ви, господин Вимонт. Отлично обяснение на най-важното за конференцията от Валета – аз представлявам Харватия. Вие сами казахте, че Балканския път или източното Средиземноморие много се е активизирал. Имаме бежанци и търсещи убежище, мигранти, които идват от Турция и от Гърци... Турция и Гърция. Какво мислите вие за случилото се през последните 20 дни в Брюксел? Защото това един проблем, който е по-голям от процедурите по Хартум. Каква е и ролята на комисията при разпределението на тези фондове от 1,8 милиарда? Как ще се разпределят те? Welcome back, Mr. We, uh, we don't think it's too bad that you're still that you Господин Хауит, благодаря ви. Вие сте сега в нова роля. Добре дошъл отново при нас. Но първо за парите. Нека си го кажем открито. Ето аз сега се връщам от Ливан. Виждам, че хуманитарната помощ, която се отпуска е по-малко от 50%. Следователно, Ако искаме да създаваме нов фонд, който да е проактивен и да се справи с кризата, как ще ни се довери обществеността, след като предоставяме само 50% от обещаната хуманитарна помощ? Ние обещаваме, после нищо не изпълняваме. Как да ни вярват? А, за цитираните от вас цифри вие го казахте много меко, но виждаме, че има огромна разлика между това, което иска да предложи комисията и това, което са готови да предложат държавите членки. От тук проистича два въпроса. На първо място, какво означава това? че ние в крайна сметка ще изплатим на Африка това, което и без друго е предвидено, а в замяна ще очакваме африканските колеги да направят нещо повече от предишното. Това от африканска гледна точка едва ли си струва. На второ място, вие сами споменахте предишната среща на върха бяха обещани нови финансови средства, това залегна и в заключенията. Но какво да мислим сега, като се имат преди цифрите, които вие цитирахте? И още два елемента. На първо място безопасните маршрути – Знам, че темата е огромна, но доколкото разбирам, тя няма да се обсъжда кой знае колко подробно. Имаме довода, че не можем да спрем дори и опасните маршрути, след като не сме осигурили безопасни такива. Какво е вашето отношение към този аргумент? След това според пресата, държавите членки в четвъртък ще стигнат до конкретно постижение в диалога с Турция. Много от нас обаче имат резерви за това споразумение с Турция. Въпреки това, всяко предложение трябва да се разглежда според собствените достоинства. Вие мислите ли, че ще се финализира споразумението с Турция? Това ще се обсъжда ли на срещата на върха? Uh, Благодаря ти, Пиер. Ти наистина си добре душа при нас, липсваш ни. Британската преса в неделя отрази бъдещата конференция във Валета изключително отрицателно, като каза, че Европейския съюз всъщност ще иска да се улесни миграцията на най-добре подготвените африканци – доктори, инженери, а те всъщност трябва да останат на място и да помагат на собствените си страни, защото ако напускат, страните винаги ще остават бедни, оттам и трафикантите и бъдещите мигранти, които искат да се избавят от бедността. Освен това, беше написано, че помощта за африканските правителства ще подслади горчивия хаб, така че те да си приберат обратно част от жителите. Принципно политиката на отворената врата, която Германия показа спрямо Сирия, е един подарък към тези в моята страна, които желаят да напуснем Европейския съюз и не са доволни от политиката на миграция и обежище в Европа. Предвижда ли се преразглеждане на Женевската конвенция от 1951 година за бежанците? Мисля, че тази конвенция е за една друга епоха от преди индустриализацията, след престъпленията на нацистския режим, но преди съществуването на трафиканти на хора. Това е конвенция, отразила времето, в което хората обикновено са бягали в съседни страни или до бежански лагери, докато идеята тогава е била различна, но сега виждаме, че те пристигат в е, турските бежански лагери и след това се насочват към Европа. Смятате ли, че Женевската конвенция все още е приложима? Oui, merci beaucoup. Uh, Първо да ви напомня, че мнозина искат да се изкажат, а ние трябва да приключим тази точка до 5.15. Госпожа Десърнес, благодаря, господин председател. Много е важна тази среща. Аз съм съгласна. Радвам се да видя и Пьер Вимонт, защото наистина трябва да дадем отговор на въпроса за миграцията, но това е предизвикателство, което ще е дългосрочно. Това е и предизвикателство, на което трябва да се даде двоен отговор. От една страна, Европа трябва да обясни как приема мигрантите, как се бори с незаконната миграция, има ли в крайна сметка европейска стратегия за миграцията. Също така, говори ли се за това какъв е брой на економическите мигранти, които могат да пристигнат в различните държави и членки? Освен това, трябва да се помисли за схеми, при които мигрантът работи няколко месеца, после се връща в страната си и след това се връща законово. Но така или иначе в африканските страни знаете, че парите, които пристигат от африканската диаспора, са много по-важни от помощите, които се отпускат. За Нима ще се говори единствено за бежанците. Трябва да има една истинска политика за миграцията. Освен това за Африка големият проблем е развитието. Ние финансираме 50% от световната помощ за развитие. Но водят ли тези пари до развитие? Виждаме, че в Африка не достига храната, има множество проблеми, създава ли се всъщност истинска заетост? Може би е необходима глобална стратегия. Това не е лесно да се постигне, но трябва да се даде смел отговор –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 Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин Тъст настоява за незабавни мерки за защита на границите на Шенген, за да се контролират бежанските потоци. 3 милиона се очаква да влязат в Европа през 2015 и 2016 и потоците ще останат също толкова интензивни в близко бъдеще. Искам да задам въпрос на европейските чиновници, които говорят за по-добра защита на границите на Европа. Какво имате предвид? Е, в моята страна, в Гърция, вече са влезли над 210 хиляди души. Всеки ден влизат по 5 хиляди. Е, не говоря е, за трафика е, с, човеш с хора. Ние не можем да се справим с тези потоци от иммигранти. Имаме си сериозни проблеми, породени от кризата. И тогава кажете ми, какво да направим с тези хора? Не можем да ги посрещнем. Какво да ги правим? Да ги замерваме с бутилки из вода? Какво какво бихме могли да направим? Те искат да избягат, да запазят живота си, да запазят живота на семействата си. Вие говорите за сътрудничество с африканските страни и че трябва да се премахват основните причини за тези хуманитарни кризи. Но не чух нищо за е, умиротворителни е, усилия от страна на Европейския съюз и НАТО е, и щатите за съответно да се понесе отговорността за това, което се е случило. И сега господин Юнкер свиква среща на високо ниво, но не знам дали ще се говори по тези въпроси. После, споразуменията за обратно приемане хората, които живеят на границата между Ирак и Сирия. Ирак се счита за безопасна страна. И какво сега? Хората, които са избягали от ислямска държава, трябва да се върнат обратно. Афганистан, ако се счете, че е сигурна страна, там ще върнем обратно афганистанците ли? Единственият начин, с който да се справим с проблема е да се прекратят войните в региона, да има и сигурни коридори за бежанците, да се приемат различни механизми за обратно приемане от Турция, особено континентална Турция. Благодаря. Danke und auch vielen Dank, Herr Vimon, für Ihr Statement. Ich hätte verschiedene Nachfragen. Zum благодаря, благодаря ви за изявлението, господин Вимон. От една страна се поставя силен акцент върху по-засилена охрана на границите на Европейския съюз. Доколкото знам, има предложение и за обвързването на взаимодействието в областта на развитието и предоставянето на търговски преференции с условия за по-засилена охрана на границите. Поддържате ли една подобна позиция? Доверителният фонд за Африка все още не разполага с много средства. Бихте ли подкрепили едно предложение за заделянето на средства от този фонд и за охрана на границите? Вторият ми въпрос е свързан с процеса от Картум и процеса от Рабат. В рамките на тези два процеса се работи с правителства, които допускат преследвания, изтезания, изпълнението на смъртни наказания т.е. с доста съмнителни структури на управление. Има ли планове за взаимодействие с тези правителства и в бъдеще? Имам въпрос и за процеса на връщане. Има предложение за връщане към държави, в които положението с правата на човека е много тежко. Какви гаранции ще предоставите във връзка с това на лицата, които предстои да бъдат върнати там? Председателят благодаря на госпожа Лохбилер. Думата има колегата ни от Литва, госпожа Аликнайте. Thank you, Mr. Chairman. If I may, I'd like to make some... Благодаря. Ако мога, няколко общи бележки по положението. We, the EU, as the most... Колеги, ние в Европейския съюз сме от най-процъфтяващите части на света и трябва да имаме много по-важна роля в политиката в света. Ние трябваше активно да работим, да имаме програма за сигурност и доброденствие, както за нашите граждани, така и за хората по света. А да си живеем с иллюзията, че нашия сигурен живот ще си продължава за винаги, означава да се затворим и да не си даваме сметка какво се случва наоколо. И така на световната сцена играят други, а ние само оставаме зрители. Затова и сега сме в позицията на обраняващи се срещу е, огромния поток от незаконни мигранти, както и съвсем законни бежанци. Това предизвикателство е световно и то глобално и то трябва да се, е, бъде посрещнато с единна реакция – трябва да проявим солидарност, чувствителност към хората, които имат нужда, но също така посланието ни трябва да е ясно. Не може да има незаконна миграция и трафик с хора. Общите външни граници на Европейския съюз могат да бъдат опазвани ефективно единствено ако сме единни. Затова подкрепям идеята да се създаде система за общ граничен контрол. Защото това е работа, която трябва да свършим ние сами и заедно. И докато това не бъде свършено, защото механизма за временно преместване е преждевремен и ще бъде контрапродуктивен. Европа няма право да се отказва. Европа трябва да успее да наложи контрол. Благодаря, господин Карвар. Благодаря, господин председател. Като погледнем кой е поканен на тази конференция, това са все е, обичайните заподозрени, така да се каже. Няма представители от Сирия или Ливия, например независимо от това какво мислиме за техните правителства. Няма никой от Саудитска Арабия, независимо от тяхната роля в е, конфликта и потенциална възможност да поемат мигранти. И Сомалия пък е поканена, макар че е, там правителството не може да контролира дори собствената си територия. Не знам кого представляват те във всички случаи, не е собствените си е, граждани. Еритрея също. Те, смятате ли, че е удачно те да са там, като си има предвид как се държат по отношение на човешките права? И е, нервирате ли се така, както и аз, от това, че Саудитска Арабия не присъства там? Много ми е интересно какъв практически отговор може да се даде на подобни проблеми. Моля, надявам се колегите да си спазват времето. Господин Галер. Да, напълно правилно. Казахте, че голяма част от плановете за действие до сега не са постигнали големи резултати и е спешно вече да започнем да действаме конкретно. Въпросът ни е, е, е военната дей, е, мисия София сега влиза във втора фаза. Какво ще коментирате? После е, борбата с трафикантите, не е ли рано, е, време да се започне третата фаза вече в е, либийски води? И също при взаимодействието ни с трети страни по отношение на Африка, във всички случаи се казва, че трябва да има повече нови пари, но също така и структури, които да изпълняват съответните цели, а не да изчезват в състояние ли сме реално да настояваме пред африканските си партньори срещу нови пари за тях да си свършат работата и да започнат да се борят с, с трафикантите в, на местата, където те са активни? Те всъщност буквално подгонват хората на север. Смятате ли, че е възможно да се постигнат конкретни споразумения за спиране на мръсните, мръсните дейност на трафикантите? Благодаря. Сега господин Панцери дава дума, който отговаря за Махреб. Благодаря. Добър ден. Добре дошъл отново при нас. Два въпроса имам. Първо, кога ще е, чуем новия план и колко е, срещи на е, Европейския съвет ще има, докато започне да действа този план. После. Ние, според мен, не се справяме с е, проблема с миграцията. с господин Хауит е, коментирахме, че трябва да се направи нещо. От една страна няма достатъчно пари, от друга страна парите, които ги има, не на кого да ги дадем. Ливан, например, там а, е, има правителствена криза от месеци и е, контактите, които имаме с Ливан, с Йордания, Като че ли оттам просто се изнася бедност. Време е много сериозно да погледнем а, е, към въпрос. Господин Станимиров. Минута. Уважаеми колеги, благодаря за изложението. Чухме доста неща, които аз не искам да повтарям. За България, разбира се, изключително важен е въпросът с подкрепата за Турция и разговорите с турската държава по отношение на миграцията, защото точно тази наша външна граница може да бъде един от следващите пътища и маршрути на беженската вълна. По тази причина бих искал да попитам има ли ясна визия, че подкрепата, която Европейския съюз ще оказва финансова и логистична, ще бъде твърдо обвързана с ангажимента по локация на, на тези беженски потоци в страните съседни на Европейския съюз? Тоест, точките, в които ще се концентрират беженските лагери да бъдат извън Съюза. Тук изключвам горещите точки в Гърция и в Италия, за които вече има коментар. И второ, така, проблема, който България от доста време поставя е факта, че ние не сме все още членове на шенгенското пространство. Това е решение, което е въпрос на време. Разбираме, че ще отнеме време, докато бъдем прияти, но достъпа до информационната система на Шенген е изключително важен, за да можем ние качествено да упражняваме контрол върху нашата външна граница, която е външна граница на Европейския съюз. Има ли а, така възможност, обсъжда ли се възможност а, за достъп а, на страните, които са външна граница до Шенгенската информационна система, дори тогава, когато те още не са фактически е, членове на Шенгенското пространство. Благодаря. Dziękuję bardzo. Следващият оратор, това е господин Юрик. Няколко колеги повдигнаха един много важен въпрос, който още не сме решили. В края на април на извънредното заседание на Европейския съвет бяха взети три решения за три възможни насоки по отношение на законната иммиграция. Финансово за най-засегнатите страни, после вътрешно преместване и борба с незаконната миграция. И е, сега операция София влиза в третия си етап – и се надяваме, че ще можем да се справим с предизвикателствата, но не сме чули нищо по въпроса какво ще направи Турция за борбата с незаконната иммиграция. Факта, че там има трафиканти, означава, че съвсем е, наскоро там ще се отвори нов е, маршрут през Черно море. И Въпроса ми е кога операция София ще влезе в третия си етап? Ще е, направим ли това, което трябва да направим, а именно да защитаваме собствените си граници? Това е изключително важно, особено за страните членки на Европейския съюз. Hay dos emigraciones, la emigración por necesidad има различни видове миграция. Едната е за сигурност и безопасност, другата е економическата миграция. Мисля, че говорим за втория вид. Голямата разлика между Африка и Европа е поради пропаста на неравенството. В Африка правителствата не носят отговорност, има огромна корупция и оттам никаква надежда за бъдеще. Проблемът не е толкова в материалната бедност, а в липсата на хоризонт. Когато емигрантите идват от Нигерия или Мали и успеят да припечелят всъщност първо са продали всичко, за да могат да пристигнат при нас. Продали са земите, бижутата, всичко с което разполага цялото семейство, целият род, за да съберат 3-4-5 хиляди евро и да може човека да пристигне в Европа. Но този човек знае, че е готов да рискува живота си в пустинята, в морето, това не са картините, които виждаме на картичките. Хиляди от тях умират в пустинята и ние не ги виждаме. Хиляди са изнасилени, ние не ги виждаме. Ако достатъчно страдат и накрая пристигнат в Европа, ние им казваме, можете да останете. Европа всъщност трябва да им кажа, че е по-добре да не идват, защото ще бъдат върнати като економически мигранти. Това, което казвам, не е приятно, но поне ще спре тези вълни, защото ние сме много развълнувани, когато видим някой загинал на плажовете ни, но има още мнозина, които не виждаме. Освен това, като говорим за фалшифицирани документи на сумалийци, на нигерийци, ясно е, че всеки може да си купи документите, от които има нужда дори от най-близкото полицейско управление. Това се случва на много места в Африка. Ние се опитваме да сложим врата в полето. Също така, ние говорим за сътрудничество тези страни получават пари от Европейския съюз, но същевременно ние искаме да експулсираме економическите мигранти, за да не идват при нас, да не си рискуват живота. Това не си струва. Опитваме се да го направим, но съответните африкански страни не приемат такъв ход. Ако ние не изискваме африканските страни, които получават от нас финансова помощ ако не искаме от тях да си приемат жителите, то това страдание ще продължи. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни припомнихте, че след решението от април мигрантските маршрути се изместиха от Италия към Гърция, с което се промени и националността на мигрантите, които пристигат. Както казахте, проблемата на иммиграцията от Африка е предимно африкански проблем. 9 от 10 иммигранти е, са от е, Южна Африка. Трябва да сме наясно с тези факти. Трябва да се работи с страните, да има солидарност и отговорност, които да са споделени. Ние се опитваме да направим това. Доста съм скептична по отношение на процеса от Рабат, а и много се съмнявам какво ще се получи с процеса от Хартум. Е, няма да коментирам конкретно е, всички страни, но специално Судан и Еритрея пораждат е, безпокойства. Как може да се борят те с потоците бежанци, след като всъщност правителствата са причината за това. Там има граждански сблъсъци. Е, Еритрея е точно толкова потишническа, колкото и Северна Корея. Какво управление на бежанските потоци можем да очакваме от такива страни? Как могат те да се борят с трафика с хора, след като правителствата им са абсолютни съучастници, да не кажем основни организатори на тези потоци. Там съществува огромна корупция, в Еритрея няма бюджет, няма статистики. Как точно е, помощта ще стигне до гражданите, за не имаме отделени доста милиони за тях. И в края на краищата тук с тези помощи нарушаваме и помощта за развитие. Не мисля, че по този начин ще се постигнат устойчиви решения, както и е, законни такива. Какви са конкретните мерки, които се взимат по този въпрос? Е е Искам да съм много кратък. Аз съм съгласен с изложените проблеми от господин Вимонт и аз искам да му кажа добре дошъл в нашата група. Той наистина е винаги добре дошъл, но искам да обърна внимание на тази постоянна структурна тема за миграцията в Африка. Няма краткосрочно решение, това казахте вие, но казахте, че трябват конкретни мерки в новия план за действие. Какви са тези конкретни мерки? и очаквате ли африканските страни да приемат тези конкретни мерки? Благодаря ви, благодаря ви за изложението. А, на първо място няма как а, да не спомена факта, че моята държава достатъчно добре в момента се справя с опазването на външната граница на Европейския съюз, макар и да не се ползваме с привилегиите да бъдем част от шенгенското пространство и информационната система на шенгенската зона, но така или иначе техническата обезпеченост ни позволява да се справим с това. Аз също искам да се спра върху въпроса по какъв начин ще се пристъпи към конкретни мерки, тъй като вие казахте, че конференцията в Валета цели именно това – първи стъпки към конкретни действия. И не смятате ли, че в една степен се оказахме малко наваксващи, изоставащи в събитията, които се случиха в Северна Африка, в Близкия изток, с Ислямска държава и всъщност тези миграционни потоци ни свариха достатъчно неподготвени, за да не можем ние да изградим една ясна концепция за действие. А не трябва ли сега, бидейки малко изостанали от събитията, да по, ускорим процеса по взимане на конкретни действия и в това да се справим всъщност с тази криза, която имаме в момента и пред която вече не можем да си затваряме очите. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Chairman. And thank you. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и за многобройните ви въпроси. Ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях. Първо, нека изтъкна, че срещата на високо равнище в Валета няма да е посветена на сирийските беженци и на западно-балканския път. Много от въпросите, които зададохте, бяха свързани именно с тези два аспекта. Те ще бъдат обсъдени в рамките на други форуми, например на срещата на държавите членки на Европейския съюз след конференцията в Валет, Защо не е било гарантирано участие на Саудитска Арабия и Турция? на конференцията във Валета, именно защото на нея ще се обсъждат въпроси свързани с Африка, а не с Близкия изток. Близкият изток също е много важен, но той трябва да бъде обсъден отделно в рамките на форумите, които работят по въпроси свързани с региона. На конференцията във Валета ще се обсъждат миграционните потоци от африканския континент. Що се отнася до ролята на комисията при прилагането на мерки по доверителния фонд? Въпрос зададен от господин Пленкович. В процеса ще участват службите на комисията, както и онези държави членки, които имат право на глас, наред с африканските държави, влезли в ролята на наблюдателки в управленските структури на фонда. Тези действащи лица ще вземат решенията, свързани с фонда. Планът за действие, който ще бъде изработен в Валета, ще съдържа идеи и предложения. Комисията ще участва в подготовката на конференцията в Валета. До момента тя участва във всички разговори в рамките на тази подготовка и ще изиграе своята роля, но наред с това управленските структури на фонда ще трябва също да изпълнят функциите си. Общите насоки в плана за действие ще трябва да прераснат в конкретни отделни проекти. В случая ще се използват или управителният съвет на фонда, или съществуващите инструменти ще трябва да поставим много от действията, които ще предприемем в по-общия контекст. Заделени са 1,8 милиарда за доверителния фонд, но освен тази сума има още много други фондове и инструменти, например Европейския фонд за развитие и други. Крайна сметка, ще трябва да се възползваме от всички свои фондове и инструменти в областта на помощта за развитие, за да се гарантира взаимодействие между политиката в областта на развитието и миграционната политика. По въпроса за хуманитарната помощ, зададен от господин Хауит, прав сте за това, което казвате за беженските лагери в Ливан, Йордания и дори в Сирия мисля, че приносът на държавите членки след последната среща на върха се увеличи. Но що се отнася до валета, мога да кажа, че в Африка са изградени впечатляващи беженски лагери. Най-големият от тях е на границата между Кения и Сомалия. Наистина сме поели твърд ангажимент за подпомагането на тези лагери. В плана си за действие Проучваме и възможностите за целенасочено тяхно подпомагане, като ще поставим акцента върху образованието, медицинските грижи и сигурността в тези лагери. Ще предприемем редица действия, с което се надяваме да сме по-видими и да работим по-ефективно. По въпроса за това дали ще преразпределяме средства, отговорът е и да, и не. Един милиард от средствата по Европейския фонд за развитие в момента не са разпределени. Сега предстои те да бъдат изразходени надлежно, като бъдат преразпределени. Една от причините, поради които държавите членки не поеха много силни ангажименти за доверителния фонд е, че според тях средствата по Европейския фонд за развитие, които са под формата на преки вноски от страна на държавите членки, всъщност ще бъдат разпределени два пъти – но мисля, че постепенно ще постигнем напредък. Постепенно ще се придвижваме в правилната посока. По въпроса за разкриването на законни и безопасни пътища към Европейския съюз. Съгласен съм с вас, че това е целта, към която трябва да се стремим, например, чрез програми за презаселване в страни на транзит или от беженски лагери. Това са сигурните пътища към Европа. Сигурни пътища, които ще прераснат и в производства за установяване на беженски статут. Този въпрос ще бъде обсъден в Валета. Трябва да се запитаме и кои са пътищата, които най-често се използват от незаконните мигранти от региона на Сахел, например, за да предотвратим драматичните обрати, на които сме свидетели в момента. Трябва да се предоставя информация на мигрантите. Те трябва да са наясно пред какво ще бъдат изправени в Европа, ако навлязат незаконно на наша територия. Държавите членки обмислят и възможността за провеждането на предварителни първоначални интервюта в страните на транзит преди лицата да навлязат на европейска територия. Така те на по-ранен етап ще знаят дали ще имат шанс да влязат в Европейския съюз или не. Много от вас зададоха един въпрос, по който бих могъл да се изказвам в продължение на часове. Има много конкретни действия, които можем да предприемем и които могат да бъдат финансирани с европейски средства. Мога да ви дам за пример за тристранното сътрудничество, установило се в момента. Да кажем, че един мигрант се намира в страна на транзит и не може да продължи към Европа. Той има възможност за придобиване на квалификация, за професионално обучение, така че на следващ етап да може да се върне в страната си на происход и да си намери работа. В тази област Европейският съюз иска да постигне напредък. Искаме по-ефикасно да подпомогнем мигрантите, така че те да не навлизат незаконно на наша територия. Госпожо Сърнес, вие говорихте за две предизвикателства в дългосрочен план. Аз съм напълно съгласен и Европа трябва да намери своята стратегия срещу незаконната миграция, както и законната миграция. Но има един проблем, който и вие подчертахте – много от нашите африкански партньори поеха ангажимента да приберат незаконните си мигранти в Европа, но ще трябва да се положат доста големи усилия, за да ги съберем, което означава, че стигаме до един порочен кръг. От тук и все по-малко държави членки искат да предоставят визови улеснения. Това е порочния кръг. И целта на валета е да сложим край на тези проблеми, да бъдем много по-конкретни и да мислим за мерките за връщане, които са много по-ефикасни. Как точно да го направим? Първо, като работим повече по самото идентифициране на мигрантите, както и вие казахте, много от тях са унищожили документите си, за да не бъдат идентифицирани. Затова ние трябва да се обърнем към източника гражданските регистри в африканските страни. Те трябва да се дигитализират, за да ги ползваме в цифров вид. След тази идентификация трябва да се улесни в много по-голяма степен издаването на лесе пасе и други документи, така че те да се върнат в страните по происход или да им се предостави някакво обучение, така че те да могат да се интегрират отново по един далеч по-ефикасен начин. Освен това, Африка има нужда от помощ и ние можем да й помогнем именно чрез едни по-ефективни миграционни политики. Виждаме, че някои, например от Африканския рог, се опитват да стигнат до Нигерия, Кот Дивуар и други страни, защото просто си търсят работа. Може би тук също, ако се организираме по-добре, бихме постигнали напредък. Иначе аз съм съгласен с вас. Надявам се, че във валета ще тръгнем по правия път, макар че все още сме много далеч от целта. Западно-балканският път и фактът, че По 5000 бежанци дневно се опитват да прекосят външните ни граници. Показва, че сме изправени пред явление с невиждани до момента мащаби. Въпросът не се свежда до това дали шенгенското пространство може да се справи с настоящата реалност или не, която и да е държава да се изправи пред подобно положение, би било трудно да се справи. Трябва да осъзнаем, че следва да предприемем неотложни действия за по-засилена охрана на границите си. Какво се случва от друга страна в Африка? Там не е необходимо да се предприема толкова неотложни действия, например, по отношение на либийския маршрут. Той се използва от 6-7 пъти по-малко мигранти в сравнение с другите пътища, например Западно-Балканския път. Ще трябва да се спрем при всички положения върху при първопричините за явлението. Госпожо Лохпилер, вие говорихте за правата на човека. Напълно сте права за това, че трябва да обърнем внимание на този аспект. Що се отнася до засиления контрол върху границите? Не става дума за увеличаването на капацитета на полицията или други мерки. Да вземем за пример престъпните мрежи нещата се свеждат до споделянето на информация, до подпомагането на африканските страни, така че да предприемат подходяща нормативна уредба за борба срещу престъпните мрежи. Африканските държави трябва да разполагат и с необходимия административен капацитет. Разбира се, че има корупция, но ако не започнем от някъде, ще ни е наистина трудно да се справим с това много сложно явление. Бе зададен на няколко пъти и още един въпрос, а именно за третия етап на изпълнение на военната операция София. В момента проучваме възможностите за създаване на правителство на националното единство в Либия. Продължава да тече процесът на посредничество, в рамките на който работят ООН и други наши партньори от международната общност. Ако бъде създадено правителство на националното единство в Либия, ще разгледаме и възможностите за продължаването на операция София. Някои от вас зададоха въпроса за обвързването с условия Мисля, че тук ще действаме по по-различен начин в сравнение с принципа повече срещу повече или по-малко срещу по-малко. Предвиждаме пакет от мерки и от двете страни, като например мерки за връщането на лица в страните им на происход – за целта трябва да бъдат предприяти мерки за идентифицирането на тези лица. Мисля, че процесът на връщане е една от най-добрите възможности за напредък. Прави сте, че Африка няма поводи за надежда Днес младите хора в Африка или са без работа, или се присъединяват към някое радикално движение, или пък се насочват към европейски или други държави. Те са в много трудно положение, за това и трябва да им дадем възможности за альтернативи. Господин председател, с това ще приключа. Сигурен съм, че имате още работа, а аз пък трябва да си хвана полета. Председателят, благодаря, господин посланник. Желаем ви успех, нека пожелаем успехи на себе си. Конференцията в Валета е една важна част от цялостния процес. Тя е само част от цялостния процес, поради което не бива и да очакваме окончателни отговори на въпросите, свързани с Сирия, например. Въпреки това можем само да се надяваме, че конференцията ще бъде овенчана с успех, защото през пролета и през лятото, ако не постигнем напредък по отношение на Либия, може да сме свидетел на, свидетели на миграционни потоци много по-големи от тези от Ирак и Сирия в момента. Wir kommen jetzt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 Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Кратък отчет за адхок делегацията ни, присъствала на Общото събрание на ОНЕ. Виждам, че проявеният към тази точка интерес ще допринесе до голяма степен за концентрацията ни. В Нью Йорк в сесията на Общото събрание на ООН участва делегация на Комисията по външни работи. В нея нейната програма бяха включени разговори с заместник-председателя на Общото събрание, с ръководители на представителства и на мисии на държавите членки, както и с постоянните членове на съвета за сигурност на ООН. В рамките на тези и други разговори акцентът бе поставен върху положението в Сирия и Ирак – сред приоритетите ни бе обсъждането на беженския въпрос. Бях положително изненадан от това, че генералният секретар даде в сравнение с мен по-положителна оценка на разговорите от Виена. Той бе на мнение, че 17-те участвали в тези разговори страни са постигнали споразумение за това, че сред приоритетите им сега трябва да е борбата срещу ислямска държава, въпреки че все още не е взето окончателно решение за конкретните действия, както и за конкретните действия спрямо Асад. но като цяло държавите са се обединили около тезата, че решаването на проблема с Асад е предпоставка за решаването на проблема с ислямска държава. Ако Русия, Европа и САЩ доближат позициите си по този въпрос, то те ще могат да окажат въздействие и върху други държави от региона, например върху Риад, както и върху Турция. Ще можем да се справим с беженската криза, с беженските потоци от региона единствено, ако сложим край на военния конфликт. Всякакви други решения не биха довели до никакви резултати. На Общото събрание на ОНЕ стана ясно, че следва да се установи многостранно сътрудничество, нещо, което бе приветствано и от представителите на Европейския съюз. Следва да се предостави необходимото финансиране на Световната продоволствена програма, както и на ВКБОН. Бяха обсъдени също и въпроси свързани с предстоящата конференция за климата в Париж и с програмата за устойчиво развитие. Тези въпроси косвено са свързани с беженската криза. За съжаление, членовете, страните членки на ООН и на Европейския съюз, въпреки че са на едно мнение по принципни въпроси, не изпълняват ангажиментите си. Поставят си амбициозни цели, които обаче не са подплатени с необходимото финансиране, с което силно се намалява вероятността за тяхното реализиране. Това според мен е проява на късогледство, както от страна на Европейския съюз, така и от страна на много други държави по света. Фактът, че в Европейския съюз и в ООН се обсъждат законовите възможности за финансирането на разходите за беженците на национално равнище чрез намаляване на вноските на държавите членки към общия бюджет е нещо, което ще доведе само до игра с нулева сума. Ако се приложи този подход, беженският поток неизбежно ще се увеличи. Според мен ще трябва да разглеждаме въпроса не само на национално равнище или на европейско равнище. Ще трябва да го разглеждаме в по-широк контекст, което ще ни даде възможност и за по-различни и повече констатации. Да вземем за пример това какво става в Германия или броя на бежанците в Кения – не можем да кажем, че Германия е на прага на пропаста. Колкото и да е тежко положението в момента в Европа, то трябва да признаем, че някои други държави, като например в Африка, просто се чудят за какво говорим не проявяват никакво разбиране към нас. Начина по който водим разискванията няма да засили позицията ни и спрямо радикалните движения в Европа. Трябва да направим така, че подобни популистки движения да нямат никакъв шанс. Обсъдихме въпроса и за структурите на ООН. Е въпрос, който вече от доста време насам е на дневен ред. Общото събрание на ООН трябва да установи по-прозрачни процеси и трябва да застане на по-силна позиция. Възможност за това е предстоящият избор на генералния секретар следващата година. Колкото повече се съсредоточават правомощията върху постоянните членове на съвета за сигурност, толкова по-малки възможности за влияние ще има ООН. Ясно заявихме спрямо постоянните членове на съвета за сигурност, че на първо място трябва да е да са квалификациите на новоизбрания генерален секретар. На второ място трябва да е балансираното представяне на половете и на трето регионалният аспект. Mal sehen, vielleicht wird hier in Moskau noch jemand, eine Frau Außenministerin. Но трябва да вземем предвид и реалността Много от разискванията по този въпрос не се основават в момента на конкретни факти. На дневен ред е и въпросът за увеличаването на броя на постоянните членове на Общото събрание. Този въпрос също се обсъжда от доста време насам. Не мисля обаче, че идната година ще настъпят някакви промени. В Германия в миналото федералният канцлер Кол нерядко казваше, добре е, че е направено предложение за това Германия да е постоянен член, но на мен не би ми се искало да се реализира това, тъй като би било прекалено скъпо за Германия. Европейският съюз не застава на единна позиция на ниво ООН. Той не е представен съвкупно. Представен е в отделните структури. Положението е подобно на положението с финансовите институции. Би трябвало Европейският съюз да бъде представен съвкупно и на ниво финансови институции. Би било добре да постигнем това и на ниво ООН, тъй като ние сме и най-големият вносител – Ако Европейският съюз стане постоянен член, то ще трябва да се установи и доста добро сътрудничество с членовете на съвета за сигурност, които са с различен статут. Такова сътрудничество всъщност вече е установено. Миналата година бяха проведени над хиляда координационни срещи с държави членки на ООН. Води се постоянен процес на съгласуване във връзка с резолюциите на ООН, така че ние в 90 до 95% от случаите, когато се гласуват резолюциите, гласуваме един. Не така стоят нещата с истински важните резолюции. За съжаление, там има още какво да се направи. Но като цяло, установеното от нас сътрудничество може да бъде оценено положително. Сега ще дам думата на други колеги, участвали в посещението. Господин Фройнд. Бих искал да използвам възможността и на първо място да благодаря на служителите, които подготвиха това заседание. За мен то беше много ползотворно. Като казвам служители, имам предвид хората и в Брюксел, и тези, които пътуваха с нас. Ако позволите, ще насоча вниманието ви към това, което каза господин Брок. Аз си водих някои бележки и за това мога да се впусна в малко по-големи подробности. Например, трябва да кажа, че Съгласно Банки Мун, след една седмица ще има план на ООН за Сирия и конференцията в Виена. Струва ми се, че това ще е много важна стъпка и може би обяснява неговия оптимизъм, който беше повече от очаквания. Също така, той ни каза, че разбира европейските държави, каза, че те трябва да бъдат похвалени, защото е много трудно да се справят с предизвикателството на кризата. Генералният секретар, освен това, насърчи Европейския парламент да изрази своето мнение, да се чуе гласа ни – Всъщност ние няколко пъти се опитахме да бъдем чути отвъд Атлантика, но това не се случи. Има и друга тема, която според мен е важна. Оценката на срещата във Виена за Сирия. Според Банки Мун, те не са говорили достатъчно за бъдещето на Асад. Освен това, на Банки Мун му се струва нередно един човек да има право на окончателното решение за Асад. За мен това беше много интересен подход – към въпроса за международната общност и нейното решение относно сирийския президент. И накрая за ИДИЛ. Банки Мун обясни, че никога в миналото не е имало толкова радикална терористична група като ИДИЛ – ИДИЛ освен това разполага с всичко, от което има нужда. Те са особено опасни. Господин Брок посочи, че все пак хубавото е, че всички 19 страни, участвали на срещата във Виена, са съгласни, че ИДИЛ трябва да бъдат преборени. Това е, което съм си водил като бележки. Струва ми се, че срещата с главния секретар, който прекара с нас малко повече от половин час, беше изключително интересна. Ние видяхме той как възприема случващото се с бежанците. Стана дума и за други въпроси, като измененията на климата, например, но според него винаги е необходимо да се мисли за корена на проблема, независимо дали говорим за Сирия или за измененията на климата. Thank you, Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на служителите, които работят и в Брюксел и които ни придружиха в Нью Йорк. Нашето посещение мината седмица беше изключително важно и според мен изключително успешно, защото то е част от сътрудничеството между ОНЕ и Европейския парламент – ние говорихме за въпроси, които притесняват и двете страни, равенството на половете, кризата с бежанците, помощта за развитие, мира и сигурността. Моята група обаче смята, че ООН трябва бързо да бъде реформирана, да стане по-прозрачна, е, защото само така ще успее да се справи с множеството предизвикателства на днешния ден. През 2016 година ще бъде избран нов генерален секретар на ОНЕ. Много е важно това да бъде възможно най-подготвения кандидат, независимо от происхода. Трябва да се обърне по-голямо внимание и на тъй наречените замразени конфликти, които в естеството си са нерешени конфликти – и много лесно могат да прераснат в горещ конфликт. Европейският парламент трябва да помисли как ООН е да допринесе, как да се проведат тези реформи, без да се уронват правата на отделните държави членки. Общата външна политика и политика на сигурност работи единствено въз основа на единодушни споразумения. Това много често е невъзможно. За това ми се струва особено важно всяка нация да може да се изразява и да изразява националния си интерес. Може би трябва да помислим за по-голяма роля на Европейския съюз, съответно място на Европейския съюз в съвета за сигурност на ООН. Необходимо е не и други международни институции да работят заедно за сигурността и мира. Благодаря. Благодаря ви. От всичко, което чух, трябва да кажа, че има нещо, което много ме притеснява. Аз се връщам от Курдистан, Северен Багдад и всъщност това, което ми казвах военните водачи в Курдистан и в Ирак, е, че международната коалиция не си върши работата. Всъщност, се оказва, че международната коалиция ще има нужда от 5 години, за да се пребори с ИДИЛ. Логичният въпрос на моите събеседници беше след като толкова бързо се справиха с Садан, Садам, защо им трябват 5 години, за да се справят с ИДИЛ. Същия въпрос и задава и, и Турция. Не е ясно защо не, бе, не бяха бомбардирани тъй наречените тигри а, в Курдистан. Какво правим всъщност? Искаме ли да се преборим с ИДИЛ или всъщност ние се възползваме от хаоса, създаден от ИДИЛ? Говори се за борбата срещу идил, но същевременно виждаме, че коалицията, е, съставена от какви ли не държави, не може да се справи. Това е просто обида за интелигентността. не е само риторика. Но на място виждаме, че изобщо не се води решителна битка с ИДИЛ. Пет години вече търпим това положение. Това е просто абсурдно. Lo que quiero decir es que cuando una coalición това, което искам да кажа е, че когато имаме такава международна коалиция и в нея участват толкова много страни, но те не желаят да бомбардират ИДИЛ, същевременно не унищожават доставките за ИДИЛ, различните маршрути на доставки, които те използват. Ако трябват 5 години и още не са се преборили с ИДИЛ, това е обида за нашата интелигентност – това казвам. И това го казват и политиците, и военните водачи, които се борят с ИДИЛ в Курдистан и в Ирак. Всички го казват. Благодаря ви. Ако правилно съм разбрал, ИДИЛ няма да бъде победен с военни средства, докато не бъде постигнато политическо решение. Към момента няма политическо решение. Към момента военни действия в региона се предприемат от четири държави, които са с много разнопосочни стратегии. Обединеното кралство и Франция се борят срещу ИДИЛ, Русия срещу умерената опозиция, а Турция срещу кюрдите. Това са военните стратегии на четирите сили, намесили се в региона. Няма да постигнем никакво решение, ако не се постигне споразумение между Саудитска Арабия и Техеран. Ще продължава да се води война между посредници независимо от това какви решения взема съветът за сигурност на ООН. Европа, Русия и САЩ трябва да очертаят общи приоритети. Ще трябва да стъпят и в преговори с съответните държави, с които са в по-добри отношения. Затова и разговорите в Виена са отрешаващо значение, а не разговорите на ниво съвет за сигурност на ООН. Това поне е моето тълкуване. Благодаря ви. Сега думата има господин Пленкович, който ще направи две изложения. Благодаря, господин председател. Всъщност има две събития, които определят приоритета на Украина във външната политика на Европейския съюз и това, което разглеждаме в Европейския парламент. Моята задача беше да оглавя делегация от 7 члена на Европейския парламент, за да проследи местните избори в Украина на 25 октомври. Това са третите избори, които наблюдаваме през последните 18 месеца след президентските, парламентарните избори. Ние участвахме в наблюдателската мисия, координирана и от ЕОСР И също така работихме с колеги от съвета на Европа. В този случай те представляваха местните и регионални власти. Също така имаше и членове от Комитета на регионите на Европейския съюз. Това е третия път, когато наблюдаваме местни избори. Направихме го в Косово и в Грузия. Основните ни заключения са следните. Принципно тези избори бяха проведени в съответствие с установените международни стандарти. Избирателната активност беше 46,7%. На три места изборите не успяха да се проведат, например в Мариупол 450 хиляди на Азовско море, както и в Красноармейск, друг град в Донецка област. Там изборите ще бъдат повторени. Същото ще се случи и в град в Луганска област. Няколко думи за правната рамка. Това е новата правна рамка, прията през юли в Украина. Имаме съчетание на три избирателни системи. Първата е принципа на първия след чертата, Втората система е с абсолютно мнозинство и третата система е системата на отворени списъци с пропорционално гласуване. Въвеждането на тази нова система – също обяснява някои неуспехи с оповестяването на първите резултати от изборите навсякъде. Но така или иначе, след повторението на някои от гласуванията, ние ще разполагаме с пълната картина и ще знаем как е разпределена властта в украинските общини и на местно ниво. Е, трябва да се отбележи, че 5 милиона не успяха да участват в изборите. Това са в окупираните територии на Донецк и Луганск. Не успяха да гласуват и в Крим. Вътрешно разселените в Крим. реши се, че не е уместно тези хора да гласуват там, където са временно. Но така или иначе в някои зони, контролирани и от правителството, изборите не успяха да се проведат. Така или иначе изборите се проведоха в една сложна среда Водеше се и дебат по децентрализацията, промяна и на Конституцията. Това мина на първо четене, но въпросът е какво ще се случи на второ четене, тъй като за конституционните промени трябва да гласуват поне 300 от депутатите във Върховната Рада. Of the current, uh, coalition government. Uh, what is... Разбира се, това, което е важно от гледна точка на Европейския съюз е да имаме стабилност и солидна ориентация. Има още един елемент от местните избори, който е важен за нас. Не използвахме Комисията за парламентарно асоцииране. Освен това, последвахме правно нашите партньори за възможни подобрения в провеждането на изборите. Това беше едната ни мисия. Втората мисия се проведе мината седмица. В Киев срещата с Украинския парламентарен комитет за асоцииране беше открита от председателя на техния парламент. Имахме и представителство на групата в подкрепа на демокрацията. Освен това, <laughs> се срещнахме с президента Порошенко, премиера Яценук, Проведохме отлична размяна на мнения с нашите колеги, два и половина дни. Излязохме с някои съвместни изявления, проведохме и пресконференция в Украинския парламент. Разговаряхме за борбата срещу корупцията с заместник главния прокурор. Също така говорихме и за хуманитарната помощ и всъщност предоставихме част от хуманитарната помощ, събрана тук в Европейския парламент. Не виждам колегата Остревичиус, той беше един от инициаторите. Госпожа Могерини днес е в Киев. Тя ще води един от важните разговори за Украина. Утре е важен ден, защото доста от законовите норми, необходими за визовата либерализация в Украина, ще бъдат разгледани. Ние очакваме да се постигне необходимото мнозинство при гласуване. Така и съветът след оценката на комисията ще може да гласува. С други думи, Европейският парламент работи в тясно сътрудничество с Украина, за да се осигурят необходимите условия. На 7 декември ще имаме съвет за асоцииране, ще присъства комисаря Хан и други служители и представители които работят по темата. Ще се набележат и европейските дейности в Украина през 2016 година. Благодаря на колегите, придружили ни по време на мисията. Благодаря за оказаната помощ от Европейския парламент, от колегите в Брюксел. Благодаря и на господин Брок за подкрепата по украинското досие. gospodine predsjedniče. Složio bih se sa ocjenama Благодаря, господин председател. Е, господин Пиколо. Напълно съм съгласен с оценката от господин Пленкович. Искам само да изтъкна някои допълнителни моменти. Много важни моменти. Местните избори в Украина бяха проведени при много сложни обстоятелства в страната – е, защото тя не контролира цялата си територия, което безспорно представлява трудности при организиране на избори. Изборите трябваше да докажат, че институциите функционират. След като бе отстранен е, бившия президент Янукович, бяха проведени съответни избори. Новият избирателен закон прият съвсем неодавна, има много сложни разпоредби, които до този момент не бяха а, прилагани. Влизат а, първо тези, за които е гласувано най-много пропорционално и после представителна система. Един и половин а, на милиона броя са хората, които са вътрешно разселени разходите бяха много високи, нямаше и контрол, нямаше, няма освен това и горни граници за това колко пари могат да се изразходват. Медиите даваха възможност на кандидатите да се възползват от услугите им само на, търго... на базата на заплащане. 350 хиляди е, кандидати имаше за над 500 е, хиляди места в е, местната администрация. За 130 хиляди места в местната администрация, извинете. И се появиха и лица, които виждаме за първи път. Съвсем обаче видимо беше и практиката за закупуване на гласове. Три случая бяха установени на прекратяване на гласуването, тъй като бяха опоручени процедурите. Но независимо от всички проблеми, можем да кажем, че хората в Украина изявиха своята воля и помогнаха консолидирането, демократичното консолидиране на страната. Благодаря. Äh, äh, Благодаря, господин Петърле. Благодаря на нашите колеги, които бяха членове на делегацията. Благодаря за техните доклади. Аз прекарах миналата седмица два дни в Украина и мога да кажа, че се срещнах с изключително ангажирани лица, работещи в Министерството. Срещнах се и с четирима заместник министри, които помолиха за подкрепа. И то не само по основните, големите теми, като върховенство на закона, и други е, такива, те имаха желание и изразиха мнението, че е изключително важно да се постига напредък в е, отделните отрасли и министерства. Т.е. трябва да имаме е, секторен отраслов подход. Моето послание винаги беше да има единство и динамика и последователност в действията. Но от наша страна, от страна на Европейския съюз, ще е добре да направим, да огледаме нещата и да преценим къде имаме успехи, къде са слабостите, къде можем да направим по-целенасочени усилия от миналото. Положението все още е съвсем непросто, но оптимизма ми се базира на това, което видях на хората, с които се срещнах. Според мен ние трябва да продължим да следим какво се случва там. Благодаря. Ja, dank u wel. Uh, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, uh, André, voor de uh, professionele. Благодаря. Благодаря за професионалното и опит на е, ръководство на нашата мисия. Аз е, също се връщам, всъщност вчера след обед се върнах от Киев и мога да кажа, че колеги, докато човек се разхожда в Киев, дори в центъра се сблъсква с много мизерия. Вижда се, че и е, Рецесията прави живота на хората там много труден. Реформите си искат своето време, но хората нямат достатъчно време. Добре ще е да може да се ускорят реформите, да се задълбочат, да има и повече политическа воля сред е, различните отговорни политически лица. Това би могло да е възможно, ако имаше по-стабилна коалиция. борбата срещу корупцията се бави, е, както и изграждането на съдебната система, но има и успехи, примерно в реформата на полицията. Там всичко се развива много добре. Американците, канадците помагат там за изграждането на местни структури на полицията, съвсем е, различна от е, съветската милиция новия ръководител на националната полиция е всъщност жена, назначена преди една седмица. Тя обявява решимостта си да се бори с корупцията. Но а, това води и до съответните разходи. В страната се качват и цените. А, в земеделието също има нужда от допълнителна регулация, борба с корупцията, облегчения за малки и средни предприятия, въобще реформа на системата като цяло. Економиката трябва да бъде по-отворена, обърната към пазара за създаване на нови работни места и разбира се за повишаване на доходите. Да, доста фрустриращо е да се наблюдава е, неравномерния напредък на е, реформите, ту е, забързани, ту изоставащи, ту прегряващи мотора. Вземат се и важни законодателни мерки. В такъв смисъл се, е, бе подаден пакет за облегчаване на визов режим, за борба с корупцията също. Остава да видим какво ще се случи. За, ра... за наша радост гражданското общество работи и съответно ще може да насочва в добрия път е, отговорните политици. Аз имам чувството, че Украина не е нито Люксембург, нито Денмарк, нито Дания. Украина е страна, която е частично окупирана. Следователно е ясно, че населението е много важно да се чувства наистина представено от тези, които са демократично избрани – не бива да зависят от олигарсите. Но нека да погледнем какво е участието в страна, която е окупирана, която е във война. 46,7% или половината. Следователно, останата половина не се интересува. След това погледнете географското разпределение – виждате, че националният интерес намалява. В Галиция, например, гласуваха 50%, но в Донба само 30%. 30% едва ли показва някакво всенародно участие. Според мен това не е всенародно участие. И ако смятаме, че в Украина може да се говори за демокрация с това ниво на участие, то не знам какво мислим и какво казваме. Thank you, colleagues, uh, Mr. Pizzola, Mr. Peterle, Mr. Denesmaker, Mr. Nag. Благодаря на колегите Пица, Макер и останалите за изказванията. Имам само две заключителни бележки. Първо, нашата е, междупарламентарна работа трябва да се развива, може би, в е, малко по-официална рамка за междуправителни е, за междуправително сътрудничество, така че колегите в националните парламенти да са наясно с нашите препоръки и заключения. Така, това е намик за това на къде искаме да се развиват нашите отношения преди срещата на върха на седми. Второ, е така, една по-деликатна политическа бележка. Не знам доколко и колко от вас са наясно, че след е, е, референдума в Нидерландия има инициатива да се проведе референдум за ратифициране на споразумението за асоцииране между Украина и Европейския съюз. Това е доста странна инициатива Доколкото съм информиран, целта не е да се затрудняват украинците, а по-скоро проевропейските сили в Нидерландия. Така че е, споразумението за асоцииране, за което работеха толкова много в Европейския съюз и заради което започна Майдан, е, се надявам, че ще може да влезе в е, един момент в сила. И тук е, трябва да предложим на колегите ни в Киев е, готовността ни да участваме координирано в е, дебати в Нидерландия. На 4 април 2016 се планира да се проведе референдума и според мен е наше морално задължение, тъй като ние ратифицирахме това споразумение да помогнем за ратифицирането на споразумението и всички, които са готови да помагат за това, е, са добре дошли. Особено колегите като Майк, който е от Фландрия, говори холандски, той би могъл много конкретно да даде своя принос за политическия дебат в Нидерландия. Да. Доста притеснително е, че правителството е решило да не се намесва е, в публичния дебат. След като едно правителство подписва някакъв е, споразумение, трябва да е готово да го подкрепя. Един коментар по доклада за ОНЕ. Ако политическа група взема инициатива в комисия, можем да направим така, че да изготвим препоръки към съвета за новото заседание на Общото събрание на ОНЕ. Нека да използваме един такъв, е, една такава възможност да се намесим. Тя съответства на е, нашия правилник, защото решението за такава намеса трябва да бъде взето от политическа група. Нека да имаме предвид, че аз ще направя такова предложение и на разширеното бюро. Благодаря ви, с това закривам заседанието.